днешния дебат. Гласуването е утре в 12.30. séance de demain, j'oubliais de vous dire ce que vous savez déjà, mais je le dis quand même, que la prochaine séance a lieu demain entre 9h et 14h30, 15h et 20h, 21h et 20h. Защото заседание е утре от 9 часа. А, дневния ред ще намерите на уебсайта на